You, Благодаря, колеги. Господин Хелмар, господин Хелмар има процедурен въпрос. Имате думата. President. Господин председателю, първата Първото изказване от избран член е господин Пейзли от през 79-та година, когато той каза, че британския флаг лети надолу. Първо